решение на съда в Грима за начало на наказателно производство срещу господин Винклер и се отправя молба да се освободи той от имунитет от 12 април. Председателския съвет също така прие календара за е,